guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Председателят. Здравейте, уважаеми колеги. Гласуваме по необичайно време. Моля бързо да заемете местата си. Започваме с първия доклад, доклада на колегата Аяла Сендер. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не са гласували все още всички. So. Jetzt sind wir 560. Сега сме 560 души. Нека изчакаме още няколко секунди. So, jetzt sind wir dann fast 600. Сега сме почти 600. Die Abstimmung ist Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 14. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 83, първоначалният текст, приема се 85 параграф, за, против, въздържали се, приема се 120 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 143, изменение 5 в две части. Първа за, против. Ще проверим електронно и тук. Вероятно се отхвърля. Моля, гласувайте. Изменение 5, първата част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се втора част. Втората част отпада. Изменение 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се 27 за, против, въздържали се. Отхвърля се 22. Електронна проверка по 27. Моля гласувайте.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 въздържали се, приема се. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 12. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Моля за извинение. Изменение 7 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 11. Електронна проверка по изменение 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Две части. Първа част за, против, въздържали се, електронна проверка, но моля по-високо да вдигате ръка, най-вече колегите в лявата половина на залата. Изменение 11, първа част, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се изменение 18 за, против, въздържали се. Приема се изменение 19 за, против, въздържали се. Приема се изменение 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Вторият доклад на госпожа Яла Сендер. Госпожа Берес, процедурна бележка. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Бяха отправени редица искания за управяване на части от доклада за неприемливи. Председателя на парламента отказа да вземе позиция, но по извънредна процедура подписахме заедно с Маркус Фербер редица искания за заличаване и моля колегите от моята политическа група да следват тази моя препоръка, тъй като не става въпрос за политически въпроси от естествено политическо естество, а за разпределение на правомощията между комисията по, по економически прични въпроси и комисията по бюджетен контрол, които не бяха разрешени. Тук става въпрос за единият за, за фонда за преструктуриране на банките и за бъдещият валутен фонд, които попадат в вълмощията на Комисията по економически парични въпроси, не Комисията по бюджетен контрол, така че моля колегите да последват а, моето предложение и да подкрепят тези предложения, подписани съвместно от колеги с демократите и НМП противно на оказаното в списъка за гласуване. Берес. Благодаря ви, госпожо Берес. За да е ясно, нека кажа, че по този доклад няма изменения обявени за недопустими. Изменение 1 за, против. Изменение 1 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Е Всички ли гласуваха?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 Отхвърля се. За съжаление, прекалено късно ви чух. Някой искаше да проверим електронно по изменение 4. Ще го направим сега. Моля, гласувайте по изменение 4. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за. Извинявайте, но по три никой не поиска електронна проверка. Чух, че някой иска по 4, но го чух в момента, в който обявих за гласуване пето изменение. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Като че ли се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Ще проверим и по това. Моля, гласувайте.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 въздържали се, приема се. Изменение 23 за. Електронна проверка по изменение 22. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията с приятите изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Докладът на господин Вали Решението за освобождаване от отговорност за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Целият текст на резолюцията по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Колега, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Процедурен въпрос. Виждам колегата Тарабела, ако не се лъжа, и когато трябваше да, да гласуваме с дигане на ръка по доклада Аяла Сандър, Не разбрах той как гласува за или против. Така че се питам ви, господин председател, как приборихте неговия глас? Колеги, Колега, ако господин Тарабела наистина е направил нещо такова, момент, сега аз имам думата. Ако колегата Тарабела наистина го е направил, то това се е дължало, може би, на списъка на гласуване. Господин Тарабела. Действително, понякога трябва човек малко да, да прояви малко чувство за хумора в нашата работа. Разполагам с а, списъка на социал-демократите и ННП и е показано да, го, да гласуваме против. Така че а, чувство за хумор гласувах за с лявата ръка и против а, с а, дясната. Но това беше просто една шега. Сега, ако искате, председателя нека да реши дали съм приела или отхвърлила измененията. Колега, още веднъж ще ви дам думата, но нека спазваме правилника. Само една секунда. Доколкото разбирам, защото ни гледат е, и гражданите, и представителите на пресите за Евро. Господин Тарабела, Европейския парламент е сцена за шегички и смешки. Така ли? Благодаря ви, колега, за това смислено изказване. Докладът на колегата Шмидт. Гласуваме първо по решението за освобождаване от отговорност. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването angenommen. Приема се. Nun Antrag 14. Изменение 14 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Илинд. Отхвърля се. Изменение 15. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 в две части. Първа част за. Моля за извинение. Първо гласуваме по изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по първоначалния текст две части. Първа за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против въздържали се, приема се. Изменение 34. Електронна проверка по първоначалния текст на точка 36. Втората част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 34 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 в две части по именно гласуване. Първа част за. А, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст отпада. Точка четвърта. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 41. Първоначалният текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се точка 42, първоначалният текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 43, първоначалният текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 44, първоначалния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 48. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 35 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24 в две части по именно гласуване. Първа част, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 56. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46. По именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 80. Първоначалният текст в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 85. Първоначалният текст за, против,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 Край на гласуването. Приема се. 91 поначален текст, две части, първа част за, против, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за. Искате да проверим втора част на изменение, параграф И по име на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Gelehnt. Отхвърля се. Изменение 18 отпада. За против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33 то по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 44 то моля, гласувайте електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване на изменение 31. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6 в 3 части. Поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 7 по име на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 8. Поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 26. Поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 19 по на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст, параграф 109 в две части. Първа част по име на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част. По име на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. По име на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 110, първоначалният текст за, против, въздържали се. Приема се. 112 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Параграф 112 поима на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за. Нека да направим проверка на параграф 113. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Изменение 12. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка на изменение 13. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 39 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 30. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменени 21. Поима на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 отпада. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, Искате проверка на изменение 28? Добре, моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29-то. на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията с като цяло съвместните изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И така продължаваме с поредица от доклади на господин Кон. свързани с служебната отговорност на съвета. За против приема се. Резолюцията като цяло по на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Докладът на КОН за служебната отговорност на съда. За против въздържали се. Приема се. Резолюцията по именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът КОН за сметната палата. За, против, въздържали се, приема се. Резолюцията по име на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се докладът ОКОН за Европейски економически и социален комитет решението за освобождаването договореност за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията изменение първо за, против, въздържали се, при отхвърля се. Първоначалният текст, параграф 9 и две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме е, резолюцията като цяло. По на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Докладът КОН, посветен на Европейския комитет на регионите. Решението с обжалване отговорност за, против, въздържали се. Приема се. Резолюцията изменение второ за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, от... приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо, по на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло. Първо на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Докладът КОН за Европейската служба за външна дейност. Решението за служебна отговорност за, против, въздържали се. Приема се. Резолюцията, е, изменение първо за, против, въздържали се. Отхвърля се. Параграф 32, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията като цяло по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Докладът КОН за Европейския омбудсман. Решението за свобождането отговорност за против въздържали се. Приема се. Резолюцията изменени първо за, против въздържали се, отхвърля се резолюцията като цяло. Нека да направим проверка на изменение първо. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега доклада на КОН за Европейския надзорен орган по защита на данните за против въздържали се. Приема се. По именно гласуване за цялата резолюция. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И сега, сега преминаваме вече към доклада за резултат от дейността, финансовото управление и контрол на агенциите на Европейския съюз. Две за въздържали се отхвърля се 17. Оригиналния текст. Първа част за против въздържали се приема се. Част 2 за против въздържали се приема се. Изменение 7. 2 час, две части. По именно гласуване. Част първа. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втората част, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За, против. Въздържали се. Приема се 4. За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За, против въздържали се, отхвърля се едно за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме доклада на САВАМА за Агенцията за сътрудничество с регулаторите на енергия. Е, резолюцията като цяло е, гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада САРВАМА за ам, органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Резолюцията по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада Сава Мана за преводаческите органи. Резолюцията с, с Изменени 18, първа част за, против, въздържали се, приема се, част трета за, против, въздържали се, приема се, резолюцията като цяло, по именно гласуване, гласуваха ли всички, край на гласуването, приема се. Доклада за Арвама, Център за развитие на професионални умения. Решението като цяло приема се, резолюцията, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се доклада на Сарвама за Европейската агенция за общение в областта на правоприлагането. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклада за Европейската агенция за авиация. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за ЕАСО. Решението беше да се отложи освобождаването от отговорност за против съжали се приеме се цялата резолюция, режим на електронно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Сарвама за Европейския барков орган за против въздържали се приема се. Резолюцията като цяло. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейският център за профилактика и контрол върху забеляванията, за против въздържали се приема се, резолюцията цяло, като цяло гласуваха ли всички, край на гласуването. Приема се Европейската агенция по хиги, хиги, химикалите резолюцията Параграф 5, първоначалният текст, едно за против, въздържали се, приема се. Две, нека да проверим втората част на параграф 5. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Резолюцията като цяло моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейската агенция за околна среда решение за освобождението от отговорност за против въздържали се приема се изменение едно за против въздържали се приема се цялата резолюция по именно гласуване гласуваха ли всички край на гласуването Приема се. Европейската агенция за контрол на рибарството е, за против въздържали се приема се резолюцията като цяло. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада за Европейския орган за безопасност на храните, решението за е освобождаване от отговорност за против се приема се. Резолюцията изменение едно по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейски институт за равенство между половете. Решението за освобождаването отговорност за против въздържали се приема се. Резолюцията изменение едно за против въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Ще проверим изменение 3. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се изменение 2 за против въздържали се, приема се цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване освобождаване от отговорност за против въздържали се приема се резолюцията по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейски институт за иновации и технологии. Решение за освобождаването отговорност. За против зажали се приеме се. Резолюцията. Моля гласувайте по именно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейската агенция по лекарствата за против въздържали се приема се. Резолюцията изменение 2 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласували ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за против въздържали се приема се. Резолюцията по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейската агенция по морска безопасност, освобождаването от отговорност за против въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност, освобождаване от отговорност за против въздържали се приема се резолюцията по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за Агенцията по железопътен транспорт на Европейския съюз за против въздържали се приема се резолюция по изменение 1 за против въздържали се нека да проверим изменение 1 гласуваха ли всички край на гласуването приема се резолюцията като цяло моля гласувайте гласуваха ли всички край на гласуването Приема се. Доклада за Европейския орган за ценни книжа и пазари. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Гласували всички. Край на гласуването. Приема се. Доклада за Европейската фундация за обучение. Освобождаване от отговорност за против въздържали се. Приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството за свобода, сигурност и правосъдие. Освобождаването от отговорност за против въздържали се приема се. Резолюцията като цяло а, именно гласуване. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейската енсия за безопасност и здраве при работа, освобождаването от отговорност, за против въздържали се, приема се резолюцията като цяло. Край на гласуването. Приема се доклада за Евратум за против въздържали се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд, освобождаването отговорност за против въздържали се, приема се резолюцията като цяло, поименно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклада за Европейското звено за съдебно сътрудничество, освобождаването от отговорност за против въздържали се приема се цялата резолюция. Е, моля гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се Евро... Европейския Европейската полицейска служба за против въздържали се резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклада за Агенцията за основните права, освобождаването от отговорност за против въздържали се. Приема се цялата резолюция. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада за Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Резолюцията като цяло за против възражали се приема се. Резолюцията в поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклад за Европейската агенция GMSS. Освобождаването е отговор, за против въздържали се. Приема се. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега няколко доклада от госпожа Джабайова. Първия е освобождаване от отговорност във връзка с бюджета. По именно гласуване гласуваха ли всички? Приема се. Доклада за съвместно предприятие Чисто море за против въздържали се резолюцията като цяло, по именно гласуване, гласуваха ли всички, край на гласуването, приема се. Сега отново от Длабайова, електронни компоненти и системи за водещи позиции в Европа, за против въздържали се за освобождаването, по именно гласуване за цялата резолюция, гласуваха ли всички. Край на гласуването. Приема се. От доклада отново на госпожа Длабаева за горивни клетки и водород. Е, за противозажали се приема се е, по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклада на Мартина Длабаева за инициатива за иновативни лекарства 2. Освобождаване от отговорност за против въздържали се приема се по именно гласуване за цялата резолюция. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Отново нейн доклад за ИТЕР и е, Международната организация по термоядрена енергия за освобождаването от отговорност. Е, приема се резолюцията по именно гласуване, край на гласуването. Приема се. Отново на доклад за съвместното предприятие СЕСАР. За против, зажали се, приема се цялата резолюция по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се.